Good morning, everybody. Now uh, we start our draw session this morning with a presentation of a study on the ASEAN human rights. Тази сутрин започваме с представянето на проучване относно механизма за човешките права на Асоциацията на народите от Юго-Источна Азия. Това е проучване, което беше възложено от отдела за политики през 2011 година. Региона АСЕАН е много интересен за нас, както казахме и вчера. Ние трябва да следим развитието на регионалните структури – и именно затова проучването е изключително полезно. То ни позволява да е, доразработим и задълбочим да нашите политики за региона Асен. Междуправителствената комисия по човешки права към Асен получи задачата да изготви декларацията по човешките права на Асен. Всъщност тази декларация беше следващата стъпка в утвърждаването на правата на човека в региона. Професор Мундаборн участва активно в разработването на механизма по права на човека на АСЕН. Той също така съпредседател на работната група на гражданското общество – по механизма за права на човека на АСЕН. Ще помоля професор Монтаборн да представи основните заключения на проучването. С нас е и госпожа Изабел Арадон от Amnesty International, заместник директор за Азия и Тихоокеанския регион. Сред нас е господин Ролф Тиманс, който завежда отдел към Дирекцията по човешки права и демокрация на Службата за външна дейност на Европейския съюз. Трябва да представя и Филип Ван Амерсфорд, заместник ръководител на отдела Юго-Источна Азия, отново към СВД. още не е. На трибуната професор Монтегор. Добро утро и извинявам се за гласа си, но трябва да кажа, че докато пътувах от Манила през Банкок и Брюксел, настинах. Както чухте, аз ще представя работата по изготвянето на декларацията. Много ми е приятно, че съм сред вас. Благодаря ви за гостоприемството. Всъщност Асоциацията на народите от Юго-Источна Азия беше сформирана 1967 година. Обединява множество страни, които някои от тях са демокрации, някои не. Така че зачитането на правата на човека съвсем не е еднакво в региона. По принцип понятието за права на човека беше включено в декларацията от Банкок 1967 година, с която се учреди АСЕН. Освен това, трябва да кажа, че правителствата на АСЕН включиха това понятие е, в работата на Комисията по права на жените и децата. Това се доразви в общ план за действие, приедва Виентян. Последва първата декларация за права на човека в региона. Това беше декларацията на СЕН по правата на работниците мигранти 2007 година. Е, последва хартата на АСЕАН от 2007 година. Там е много важен член 14. Външните министри след това създадоха група на високо ниво, която да изготви и предмета на работа. Това беше финализирано 2009 година. Основният орган по правата на човека към АСЕН беше официално създаден 2009 година. Паралелно с два други органа по правата на жените и на децата, както и правата на работниците мигранти. Аз ще се спра на тяхната работа но трябва да кажа също така, че каквито и да са механизмите, те трябва да се разглеждат в рамката на взаимните проверки. Особено, що се отнася до злоупотребата с власт и за това ролята на парламентаристите, на гражданското общество, на неправителствените организации, на ОНЕ е изключително важна. Ще се спра на всички тях. На първо място, нека се спра на Междуправителствената комисия по права на човека към АСЕН. Съгласно своя, своето задание, комисията се състои от 10 члена по един представител на всяка от държавите в АСЕН – Външните министри към комисията докладват веднъж годишно и се провежда среща на върха на държавните ръководители. Комисията изготвя и работен план, както и преразглежда своя мандат пет години след създаването си. Мандата на тази комисия е да утвърждава правата на човека, не толкова да ги защитава. Какво имам предвид? Означава осведомяване на обществеността, изграждане на капацитет, насърчаване на подписване на договори в областта на правата на човека. Същевременно комисията би трябвало да получава и жалби от пострадали, когато всички останали средства са изчерпени, би трябвало да има правомощията също така да разследва, да следи за изпълнението на нормите по правата на човека. Но нито едно от тези правомощия не е всъщност в мандата на комисията. За тях се говореше от различните представители на по-прогресивните държави, но те бяха отхвърлени чрез мнозинство. Така че, като говорим за защита на правата на човека, тя не е толкова разработена. По-скоро днес се говори за диалог с гражданското общество, НПО и така нататък, но нямаме изрична защита на правата на човека. времено, в първоначалния етап на своята работа, комисията разработи работен план различни вътрешни документи за начина си на работа. Може би най-важното е незадължителната декларация по права на човека на АСЕАН, в която се изразява позицията на организацията. Може да се каже, че има различни ограничения, проистичащи от националното законодателство и спецификата на региона, като е, проблемите е, в петгодишния план за действие, сега говорим за периода 2013 до 2015 година, дават известни възможности да се работи за правата на човека, като разглеждането на корпоративната отговорност, миграцията, трафика на хора, децата, войници, жените и децата в зоните на конфликти, правото на здравеопазване и други въпроси. Освен това имаме и дейности, насочени към защитата на правата на човека. Комисията се консултира и с НПО за първи път 2012 година. Беше домакин на втората такава среща през септември. Аз присъствах и там се разглеждаше и декларацията на СЕН за правата на човека. На второ място ще се спра на Комисията за права на жените и децата към АСЕН. Всъщност има само две, два международни договора в тази област, подписани от всички държави на СЕН, Конвенцията за премахване на дискриминацията срещу жените и Конвенцията по правата на детето. Това е общата платформа. А работата на комисията и нейните задачи бяха финализирани 2010 година. В комисията има 20 представителя, половината от тях по права на жените, половината по права на децата. Отчитат се всяка година пред министрите на АСЕАН. Работи се в съответствие с член 5 от предмета на задание, като се насърчава изпълнението на международните инструменти, защитата от името на децата и жените, изграждането на капацитет, реформа на националното законодателство и практики, насърчаване на мерки за превенцията и премахването на всички форми на насилие и а, нарушаване на правата на жените и децата. Вече комисията е разработила своя план 2012 до 2016 година. Той е повлиян от съвместното изявление на комисията и специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на насилието срещу децата. Сега ще се спра на Комисията за правата на работниците мигранти към АСЕН. През 2007 година АСен прие декларация по правата на работниците мигранти, както казах първоначално като задачите на комисията за работниците мигранти бяха финализирани 2007 година и след това беше създаден самия орган. Трябва да кажа, че обхвата на неговата работа е малко по-стеснен в сравнение с мандата по декларацията – Що се отнася до структурата, в комисията има по 10, 10 члена, един за всяка страна и представител на секретарията на АСЕН. Комисията се отчита на заседанието на АСЕН за служителите, които са заети с въпросите на заетостта. Тази комисия разглежда въпросите на регионалното сътрудничество срещу трафика на хора в страните от АСЕН, разработването на инструменти за защитата и, и утвърждаването на правата на мигрантите. Също е времено се мисли за един по-прецизен инструмент за техните права, но това, както казах, все още е в развитие. На трето място ще се спра на заинтересованите групи на национално ниво. Тук е много важна взаимната проверка, достъпа до ефективно правосъдие, участието на хората, активното гражданско общество, парламентарните демокрации и институции за ефективни права на човека. Всъщност, интересното е, че има четири страни в АСЕН, които сега има такива национални комисии по правата на човека Индонезия, Малайзия, Тайланд и Филипините. Миянмар наскоро създаде такава комисия. Аз ги посетих – преди известно време, но все още тази комисия не се признава международно като независима. Всички тези четири национални комисии вече са получили жалби на пострадали. Те също така следят изпълнението на законодателството, могат да разследват, да правят посещения на място и да предлагат мерки за правна защита. В Тайланд имаме национална комисия, която може да завежда и дела в съда. Някои от тези комисии, освен това, предлагат и един по-либерален подход в тълкуването на религиозните въпроси и защитата на младсинствата. През 2007 година, например, комисията на Индонезия и Малазия излязоха с декларация за сътрудничество за да започнат изпълнението на съвместни програми. Така те създадоха една мрежа, която е насочена към борбата с тероризма, социалните и културни права, правата на образование и работниците мигранти. Сега ще се спра на парламентите. Казахме, че все още няма орган, който да представлява народите в АСЕН, няма такъв общ парламент. Въпреки това може да се каже, че така или иначе региона е много разнороден. Що се отнася до националните парламенти, е, има форум, който осигурява техните периодични срещи, а именно АСЕП, което е органа за парламентарно партньорство Азия-Европа. Това е връзката на тези парламенти с Европейския парламент. 2010 година имахме такъв форум в Брюксел. На него се разгледаха економическите и финансови кризи. По-пряко трябва да се говори за мрежата на парламентаристи, в АСЕН. Това е асамблеята на междупарламентарното представителство АИПА към АСЕН. Там са представени десете парламенти на страните към АСЕН. АЙПА има връзки с Европейския парламент още от 70-те години, като Европейския парламент има статут на наблюдател в АЙПА. Последното заседание на Генералната асамблея се проведе в Пномпен септември 2011 година. Тези връзки дават възможности на европейските парламентаристи да отправят призив за защита на демокрацията в Миянмар, както и да говорят за други региони, като Тимор-Лесте. Айпа има различни комисии, например Комисията по социални въпроси разгледа тази област на Генералната асамблея през 2011 година, а именно целите на хилядолетието за развитие, ролята на парламентаристите при правата на мигрантите, работници и действията срещу нелегалните наркотици. Айпа освен това създаде Уайпа, което е всъщност срещата на жените парламентаристи по въпросите на равнопоставеността на половете може да се запита дали IPA не може да се използва като една платформа, е, един вид комисия, която да е, е омбудсман. Освен това, може да се разгледа именно един такъв мандат по правата на човека, там където липсват националните средства за правна защита. Така се допълва системата от взаимни проверки. Накрая ще се спра на помощта и европейската връзка тук. Всъщност е, подкрепата и помощта за региона на АСЕН от страна на Европа се предоставя наистина от доста дълго време, още от началото на 70-те години. Освен това, трябва да споменем споразумението за сътрудничество от 1980 година между двата региона то отвори вратата за различни форми на сътрудничество в търговията, економиката и развитието. Европа разполага с различни инструменти за работа в региона. Имаме и Европейски инструмент за демокрация по правата на човека. Всъщност, моето проучване трябваше да даде отговор на въпросите относно механизмите по правата на човека, които проистичат от взаимните проверки в различните общества при упражняването на власт. Предизвикателството е как да се отиде по-далеч от легитими... легитимирането на правата на човека и да се използват различни механизми, които вече съществуват в региона на АСЕН, така че да има реална защита на правата на човека. Нека се спра също така и на приоритетите за европейските партньори в бъдеще. На първо място институциите на Европейския съюз с подкрепата на Европейския инструмент за демокрация и права на човека могат да укрепят работата на комисиите към АСЕН по изпълнението на техния план за действие. Е, да се засили социалната отговорност, работата по миграцията, на второ място трябва да се укрепи работата в областта борба срещу насилието при жените и децата. На трето място да се работи по правата на мигрантите, работници. На четвърто място да се участва в срещите на върха на държавните ръководители. На пето място да се укрепи ролята на националните институции по правата на човека и регионалните мрежи. На шесто място да се помогне на гражданското общество и различните информационни канали, включително и образователните, за да имат по-голяма роля в утвърждаването и защитата на правата на човека. След това да имаме едно разширено присъствие на ООН и помощ за програмите, които са свързани с работата на ООН като пряката помощ. Трябва да се работи в е, различните конфликти зони, въпросите на Тимур Есте. След това трябва да се търси подкрепа за мрежите между основните съдебни институции и техните членове към АСН. Да се работи по една бъдеща конвенция на правата на човека на АСН на девето място. Да се подкрепя достъпа на хората, преки ефективния достъп до различните механизми и дейности на местно ниво. За Европейския парламент предлагам следното. Първо да се включат регулярните срещи Азия-Европа на парламентарно ниво, така че да се разглеждат механизмите за права на човека на регионално и подрегионално ниво, също така да се усилят механизмите в региона на АСЕН. На второ място да се укрепи интегрирането на защитата на правата на човека в работата на Междупарламентарната асамблея АЙПА към АСЕН. На трето място да се засилят връзките между Европейския парламент и АЙПА по въпросите за регионалните механизми за права на човека. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Professor Muntaphorn. Благодаря, професор Монтапхорн. Хрумна ми, че, че трябваше да споменем, че това проучване трябва да се раздаде на всички членове на делегацията за връзки с Азия. Доколкото разбирам, те в момента а, са на мисията. Сега първо ще дам думата на представителката на Amnesty International, госпожа Радон. Благодаря за тази възможност. За мен е чест и привилегия да говоря. След професор Монтабхорн ще се опитам да не повторя това, което каза той в своето много съдържателно изложение. Аз ще се опитам да хвърля светлина върху перспективите на правозащитните организации в региона, в това число и като Amnesty International. Създаването на регионална система за защита на правата на човека в АСЕАН е стъпка към опазване на правата на човека не само в Юго-Источна Азия, но и в Азиатско-Тихоокеанския регион. Така ще се приложат инструментите за защита на правата на човека, прияти в международно ниво. Аз се Amnesty International работи в тази област от самото начало. Хартата на АСЕАН включва и обещанията и проблемите, свързани с системата на правата на човека. Там има ангажимент към правата на човека, но и принципи, като не намеса вътрешните работи, обещава създаването на правозащитен орган, но процес на взимане на решение се основават на консенсус, с което се спъва активния подход към правата на човека. Между правителствената комисия по правата на човека на АСЕАН беше създадена през 2009 година. Независимо от усилията на гражданското общество и различни правозащитни организации като Amnesty International, комисията включва служители, състои от държавни служители. Ние приветстваме с назнач... включването на Тайланд и Индонезия като държави членки през 2010 година, както беше казано, комисията за защита на правата на жените и децата беше създадена и тя е по-отворна за диалог с гражданското общество. През последните две години Декларацията за правата на човека в АСЕАН беше при, ще бъде приета през ноември 2012 и се надяваме, че тя ще бъде стъпка към опазване на правата на човека в Азия. Остава още много работа, за да се гарантира ефективна защита на правата на човека в Юго-Источна Азия. Камбоджа, Филипините, Индонезия, Мянмар – по-конкретно ангажимента към правата на човека и механизма за правата на човека е различен в различните държави. Днес страните от Юго-Источна Азия трябва да решат дали ще се стремят към по-добра защита на правата на човека за всички или пък ще се стремят към слаба защита. С декларацията ние имаме документи, които съответстват на международните стандарти, като Всеобща декларация по правата на човека и се надяваме, че тя ще се доразвие в документ като Европейската конвенция по защита правата на човека. Комисията за защита правата на човека на АЗЕАН е натоварена задачата да ръководи този процес. Amnesty International заедно с национални и регионални партньори са разочаровани от бавният процес на съвместна работа с заинтересованите лица и партньорите. Проекта на декларацията беше предоставен на правозащитните организации наскоро. Националните консултации са проведени само в някои страни Тайланд, Индонезия, Малайзия и Филипините. Само две консултации с а, организации на гражданското общество са проведени на местно ниво. Организации на гражданското общество се вълнуват от конкретни въпроси на съдържанието. Някои разпоредби съответстват на международните стандарти, останалите остават проблемни и съдържат много недостатъци. Ще ви дам няколко примера. Последната проектодекларация налага няколко общи ограничения и условия върху правата на човека. Разделът за общи принципи обхваща всички права, включени в декларацията и съображение като национален и регионален контекст, различна историческа и религиозна среда, национална сигурност, обществен морал – някои права на човека, като правото на живот, правото на търсене на убежище на създаване на семейство, се регулират от националното законодателство. Т.е. някои държави могат да осигуряват по-низко ниво на защита за тези важни права. Проекто декларацията не гарантира правото на конкретни групи, които са изправени пред опасност от нападки и насилие жените, децата, възрастните, лица с увреждания, мигранти изобщо не се споменават. Тревожно е това, че правата на младсинствата, ЛГБТ и местните въобще не се споменават в проекта. Някои основни разпоредби, в това число и е онези имащи отношение към правото на живота – право на здраве и право на устойчиво развитие са устойчиви и слаби или пък не съответстват на международните стандарти. Amnesty International се надява, че външните министри на АСЕАН няма да се откажат от ангажимента си да насърчават правата на човека и основните свободи, че ще дадат повече време на организациите на гражданското общество, правозащитни организации, отделни лица и групи да участват в процеса както на регионално, така и на национално ниво. Целта на този процес трябва да бъде декларация, която отразява всеобщите стандарти. Днес искам да призова депутатите от Европейския парламент да присъединят към гласа на правозащитни организации в Юго-Источна Азия, и по-конкретно в Мянмар, Виетнам, Лаос, Камбоджа и Бруней, да гарантират истинско участие и консултация при разработването на декларацията. Нека обаче да се присъединим и към гласа на Върховния комисар на ОНЕ по правата на човека, който тази година призова да, постави, да вдигнем летвата високо пред правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожо Арадон. Сега господин Тиман. Good morning, uh, Madam Chair, професор uh, Мунтаон. Добро утро, госпожо председател, господин Мунтабхорн, госпожо Арадон. Благодаря ви за това, че дадахте думата на СВД. Още през 2008 година ние изразихме подкрепа за развитието на Междуправителствената комисия по правата на човека на АСЕАН. Амбициите на комисията можеха да бъдат по-високи, независимо от това, Смятаме, че е, началото е добро. Поканихме от посеще... отправихме покана за посещение в Брюксел, отидахме в Страсбург, за да се срещат с съвета на Европа и съда по правата на човека. Срещнаха се с комисарите, срещна отидахме и до Виена, за да срещнем с агенцията по основни права. Като цяло посещението беше много успешно. Ние водим редовен контакт с различни комисари на Асоциацията за щепрот на човека, в това, че по-конкретно представителят на Индонезия отдавна е с нас. И също така обсъдихме преговорите и подготовката на Декларацията по правата на човека на АСЕАН, която в момента се разработва и е в процеса на предварително приемане. Разбираме, че тази декларация е много важна стъпка напред за региона – Последният проект, който видяхме е от края на юни. Не бих бил толкова критичен, както представителката на Амнести, въпреки че има два момента, които ни притесняват. Единият е свържен с общата клауза, която въвежда принципа на културна относителност, така да се каже – нещо, което ни вълнува отдавна по отношение на региона и много азиатски страни. Също така обща клауза, която ограничава определени права възос, по съображение за обществен ред, обществен морал и така нататък. Всички ние знаем, че основните права не са неограничени – и могат да бъдат ограничени. Много зависи от тълкуването на клаузите и тук можем само да се надяваме, че някои от по-автократичните системи в Юго-Источна Азия, като във Виетнам, Камбоджа и Лаос – да не говорим за Бирма. няма да злоупотребяват с разпоредбите в проекта. Ние последователно сме повдигали тези въпроси в диалога с партньорите от АСЕАН апелираме да се допитат първо до гражданското общество, както на регионално, така и национално ниво. И също така подчертаваме, че декларацията на АСЕАН трябва да съответства на международните стандарти и да не пада под тях. Както знаете, водим диалог по врата на човека с Индонезия, Виетнам, имаме подкомисии с Лаос и Камбоджа водим преговори за споразумения за партньорство, за сътрудничество с Малайзия и Бруней. Използвали сме всички тези възможности, но камбоджанския председател на АСЕАН е доста по-въздържан в, в, по отношение на процеса за консултации с гражданското общество. Съгласни сме с препоръките на професор Монтабан. Искам да напомня, че от много години Европейския институт за демокрация и правата на човека се използва в региона ЗЕАН за действия в областта на правата на човека и то във всички азиатски страни, в това число и Бирма. не сме настроени толкова скептично, както а, Amnesty International. Смятаме обаче, че трябва да водим засилен диалог с АЗЕАН и ако този диалог може да се разшири до парламентарно ниво е, и ако могат нашите притеснения да бъдат отнесени до най-високо политическо ниво, ще можем да подпомогнем за утвърждаване на системата за зачитане правата на човека в региона. Мисля, че е в интереса на всички това начинание да успее. Благодаря, господин Тиман. господин Амерсфор тук ли е? Не. Сега ще дам думата на депутатите за коментари и въпроси. Ще започна аз. След казаното от господин Тиман, който изрично спомена клаузата за културна относителност, Имала съм възможност да обсъждам с всички посланици посланници на азиатски страни в Брюксел преди лятната вакансия. Заседанието беше неформално, дебатът беше много интересен. Това е много рисковано. Ако едно правителство може да реши кое право е приемливо от културна гледна точка, тъй като подобен дебат е, се води в съвета на Европа. Е, защава се тезата, че всяка страна трябва да решава дали, е, сама трябва да реши дали нарушаването на дадено право е осъдително или не. Мисля, че това е основен въпрос, а именно, че правата на човека са задължителни. Това не означава, че всички сме еднакви. Разбира се, че има културни различия между нас. Мисля обаче, че изтезанието е нещо, което не може да бъде обосновано с културни различия. Така че аз мисля, че ние трябва да бъдем много строги и да обясняваме, По този начин ще се подкопае е, е, ще се подкопае ефекта от приети, предприятите положителни стъпки. Моят въпрос какво означава човешки права плюс? Какво означава този плюс? Искам да, подкрепям, да подкрепя казаното от Amnesty International. Необходимо е да се насърчи участието на гражданското общество, когато посетихме Бирма и разговаряхме с Националната комисия по правата на човека. Научих, че това е сериозен препани камък пред признанието от ООН. Всички членове са дипломати, но няма представител на гражданското общество. И мисля, че познанията на гражданското общество биха дали сериозен принос. Това е моят въпрос към вас, господин професор. По отношение на Комисията по правата на човека в Бирма, всички членове са били назначени от президента и очевидно, че те не могат да бъдат независими. В началото на годината те ни казаха, че подготвя допълнителен закон в парламента, който дава възможност за различен и по-широк състав на тази комисия по правата на човека. И последен въпрос. Води ли се дебат за това, че повечето страни биха подкрепили Международния наказателен съд и Римския статут. Тайландското правителство отмени смъртното наказание за малолетни лица. Това са моите въпроси. Ако някой колега иска да се изкаже. Благодаря ви. Първо нека кажа, че съставянето на проучването за мен беше задача от практически характер. Аз познавам много добре трудностите и предизвикателствата в региона. Наистина исках да разгледам доколко работи в системата от взаимни проверки при злоупотреби с власт. Но да не поставяме всички яйца в една кошница. Аз приветствам механизма и работата на Комисията по човешки права, но мисля, че е, това трябва да се разшири, за да може парламента да се включи и гражданското общество, националните институции и хората в крайна сметка. Това е посланието. За мен въпросът за правата на човека трябва да се разглежда в контекста на упражняването на власт и злоупотребата с власт. Това е ключовото послание. Много често хората се втренчват само в механизма. Не е толкова важен механизма, а това, в което се полага механизма. На второ място – Културните различия не са нещо ново. Ние говорим за тях години наред. През 90-те години сигурно си спомняте, че се говореше за азиатските ценности. След това се заговори за ценностите на АСЕН. Но през 1997 година економиката на региона се сгромоляса. И тогава се промени отношението към тези ценности, но сега отново като чили е, започва да се използва този термин. Въпросът беше разгледан много успешно през 1993 година при последната конференция по правата на човека, която се проведе. На нея присъстваха представители на АСЕН. Говори се за спецификата на региона, освен това, от документите от конференцията ще видите, че се обсъждаше надълго и на широко параграф 5 от Виенската конвенция, в който се казва, че регионалните различия се взимат предвид, но задължението на държавата е да защитава и утвърждава правата на човека. Това означава – че при възможно противоречие между местните ценности и всеобщите ценности, всеобщите ценности са тези, които имат примат. Самият аз представлявам гражданското общество и за това при разработването на инструментите за региона на АСЕН аз използвам формулировките на Виенския документ. Защото, както казах, всеобщите ценности трябва да се утвърждават. Но същевременно би трябвало да се работи и по националните механизми. Тук не би трябвало да има противоречие. На второ място след седмица ще пътувам до Марокко и като говорим за културните различия от една страна и всеобщите ценности от друга. Нека ви кажа от сега, че моето послание в Марокко ще бъде следното. Независимо какъв език използваме, важно е това, което обсъждаме. Както каза и госпожа председателката, изтезанията, например, трябва да са абсолютно забранени, независимо от менталитета или културното различие. И независимо дали говорим за страните от АСЕН, това трябва да се направи навсякъде на местно ниво. Не може да има изтезания. Надявам се да можем да разширяваме тези всеобщи принципи, където не може да се поставят условия и да се правят уточнения. След това, свободата на изразяване. Тук има различни национални практики. Свободата на словото не е нещо абсолютно. Тя подлежи на различни ограничения, но тези ограничения се уреждат на международно ниво. Така че някои държави казват, е, е ние имаме правото да ограничим до някъде свободата на словото, но тези ограничения трябва да се сравняват с международните стандарти. А от международна гледна точка знае много добре, че има ли ограничения, трябва да има и ограничения за ограниченията, тъй да се каже. И това трябва да се защитава при държавите, които се позовават на своите национални практики. Та в заключение не бива да обобщаваме твърде много. Когато говорим за конкретни практики като изтезанията, те трябва да се забраняват, разбира се. Но има и по-спорни въпроси. Например, при правата на транссексуалните, лесбийките, хомосексуалистите. Някои се опитаха да ги включат в текста на СЕН или поне да се обсъдят в Виетнам, например, се говори за възможността да се приемат браковете между хомосексуалисти и хора с различна сексуална ориентация, така че не всички държави от АСЕН се отнасят отрицателно към тази тема. Но ние трябва да работим изключително целенасочено, защото ако тръгнем да разговаряме по общите въпроси, се размива самата тематика. И в Европа има разлики, но ако страните от СЕН имат ценности, които обогатяват международните стандарти, като например отказа от насилие, тогава нека ги защитят. Това би било нещо добро. Същевременно, знаем, че се настоява за независимост на комисиите по човешки права в тези четири държави към АСЕ, но имайте предвид, че тази комисия не е учредена с парламентарен акт. На второ място, трябва да кажа, че Европейският съюз непряко подкрепя някои от бъдещите дейности по либерализирането на процедурите. Парламентът в Миянмар има комисия по върховенството на закона, която беше учредена наскоро. И ето това може да се използва като вид вход в системата за да може да се работи за зачитането на международните стандарти от страна на Миянмар. времено, Знаем, че има различни проблеми с имунитета, но така или иначе трябва да се води диалог, за да се разбере и полезната роля на Международния наказателен съд. Благодаря ви, мадам Радон. Well, Let me clarify. Uh, Нека направя следното пояснение. Нямам намерение да съм твърде критична. Наистина, като разглеждаме нещата в исторически план, няма как да не отбележим големия напредък през последните няколко години трябва да приветстваме факта, че АСЕН се опитва да постигне такъв напредък. И чуваме различни прогресивни гласове, които идват именно от организациите на гражданското общество, а и различните структури на властта, в страните от Асен, Говори се за правата на човека и Amnesty International се опитва да подкрепи всички тези усилия. Самата аз наистина се надявам, че през идните години ще има още по-голям напредък и със сигурност по-добро зачитане на закона и на правата на човека. Ще се прилага механизма, разработен от професор Монтабор, но също така и ще се изпълняват различните норми, свързани с зачитането на правата на човека в региона. Защото този регион непрекъснато постъпват много обезпокоителни доклади, различни индивидуални случаи. Освен това, трябва да кажа, че в някои от страните към АСЕН гражданите са лишени от достъп до правосъдие. Спомням си, преди няколко години членовете на семейство се обърна към нас, защото някои от членовете на това семейство бяха убити в Филипините. Същевременно Комисията по правата на детето към Асен се оказа, че не може да приема и индивидуални жалби. Аз се надявам, че всички тези механизми в крайна сметка ще доведат до конкретна закрила на жертвите че ще има конкретни подходи, за да може да се решат проблемите на пострадалите. Знам, че за това е необходимо време, но тези процеси трябва да се подкрепят. Нека да се спра накратко и на Миянмар. Ясно е, че Миянмар е в преход. Разбрах че вчера са били освободени още политически затворници. Несъмнено е много важно на гражданското общество в Миянмар да се оказва подкрепа, да се работи за по-добрата закрила на правата на човека, за утвърждаването на върховенството на закона. Все още има множество реални проблеми, обаче – Както казах, ежедневно получаваме и много обезпокоителни доклади от тази страна. Необходимо е АСЕН да изгради един убедителен механизъм, разбира се, но нека не забравяме за действителността. Докато се работи по механизма, не бива да се забравят индивидуалните, отделните случаи от региона. Благодаря ви, благодаря и на двамата за много конкретните отправени препоръки към нас днес. Поглеждам и господин Чип, тъй като една от препоръките беше да разгледаме механизмите е, за правата на човека, като поканим представители на съседни страни на Европейския съюз. Може би ние също можем да проведем своето обсъждане като регионален орган. Благодаря ви отново, като ще кажа, че въпросът ще се обсъди и с колегите от делегацията по АСен като следваща стъпка. Благодаря ви отново, а сега Нека преминем към следващата тема – свободата на медиите в Венецуела. Ще помоля нашите оратори да дойдат на трибуната. Thank you.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 So, uh, dear colleagues, let us uh, start with the hearing on media freedom in... Започваме изслушването за медийната свобода в Венецуела. международни организации на журналистите и правозащитните организации често говорят за ограниченията на медийната свобода в Венецуела според Human Rights Watch през декември 2010 година, закона за електронните медии съдържа ограничения на, свобод... на свободата на словото, което ограничение обхвана и интернет медиите. Честните меди... Частните медии са длъжни да излъчват речи на президента – може би някои от вас спомнят, че преди лятната вакансия, когато водихме разисквания за между Американската комисия по правата на човека, казахме, че Венецуела наскоро обяви, че се отегля от органите на Междуамериканския съд по правата на човека и Комисията по правата на човека, което е много жалко. На 7 октомври ни ще се проведат президентски избори в Венецуела. Ето защо призовавам гостите и колегите да се спрат на медийната свобода, което е и тема на изслушването ни днес и да не се спират на други теми, имащи евентуално отношение към предизборната кампания. Поканили сме експерти, господин Марсел Грание. Той работи в RCTV от 40 години насам. През 1995 година беше назначен за председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на фирмата. RCTV е най-популярната телевизионна мрежа в страната до 27 май 2007 година, когато беше закрита по нареждане на Хуго Чавес през юли 2007 година. Той създаде RCTV International, която се превърна в най- важният кабелен и сателитен канал в Венецуела от 23 януари 2003 година, когато беше свален от кабелните и бъдеш свален от ефира. Господин Грания в момента работи по нова инициатива за телевизия в Америка. Ще чуем видеосъобщение от господин Теодоро Петков. Той е писател, политик, економист от Венецуела. В момента е директор на собствения вестник Талкуал който създаде през 2000 година. Трябва да кажа, през 2006 година той участваше в президентските избори. След това има представител на Репортери без граници, господин Бенуа Ервию, Той отговаря за американския континент и има голям опит в областта на медната свобода и свободата на изразяване. Ще чуем изказвания от външни експерти и ще чу... тук са и представители на СВТ и след това разговор с депутатите. Също така сме поканили посолството на Венецуела. Информирана съм, че тук има ваши представители. Започваме с господин Грание. Искам да ви помоля да не говорите повече от 8 минути. На първо място искам да ви благодаря за поканата, която получих. Покана за участие в това разискване. Знам, че това е било трудно. Имало определени среди, които са били против, но важното е, че съм тук и че този дебат ще бъде предаван на живо в мрежата. В Венецуела не можем да говорим за съществуването на свобода на словото и малко по-късно ще се спря върху това. Основните а, ценности на демокрацията са засегнати в Венецуела. Едно от основните права е свободата на словото. Освен това, има, трябва да има свобода и достъп до независимо правосъдие. Това също е заплашено в Венецуела. Повечето съди в Венецуела са времени, т.е. те могат да бъдат премахнати по всяко едно време. Преди три години имахме специфичен случай с съдия Фюни, която взе решение, което засегна очевидно интересите на господин президента. Ето защо тази съдийка беше арестувана и беше свалена от мястото си. През последните дни видяхме случай с друг магистрат, който преди това е заемал много странни длъжности. Господин Понте Понте преди това е заемал служба на генерал. След това бе избран във Върховния съд на Венецуела. След Върховен съд беше назначен за председател на наказателния съд. Сега господин Понте Понте е въвлечен в скандал с трафик на наркотици. През последните дни започна скандал и се оказа, че той е получавал натиск за да издава присъди срещу определени лица по искане на господин Чавес. Друг важен аспект на демокрацията, който е свързан отново с свободата на словото, е правото на живот. През последните години броят на смъртните случаи на насилствена смърт се увеличил 4 пъти повече от 90% от убийствата, които са повече от 160 хиляди. 90% и повече са безнаказани. Не е имало задържани, не е имало разследване на тези случаи. По-малко от 5% от задържаните убийци са получили присъда така че повече от 150 хиляди убийци се разхождат свободно по улиците на Венецуела. Друга точка, която ни засяга по тази тема по отношение на Венецуела са институциите. Институциите не са подложени на контрол от гражданското общество. Имаме нещо подобно на е, военно управление. Имаме военни, които участваха и в превратите през предходните години, чрез които властта беше взета. Сега тези военни са начало на основните институции президентството, Народното събрание и те са начало и на повече от 8 провинции в Венецуела. На практика всички институции на държавата, които са свързани с сигурността и които са свързани с ресурсите, т.е. Министерство на финансите, организмите, които се занимават с петрол, са управлявани от тези личности. Ние наблюдаваме с висока степен на загриженост как, въпреки че в Венецуела се гарантира спазването на правата по отношение на правата на човека, то това в действителност не се случва. Ние сме лишени в момента дори от Интерамериканския съд за правата на човека, интер, Интерамериканската система, която ни позволяваше да се борим за правата и за спазване на нашите свободи. Ние в Венецуела нямаме право да мислим свободно и президентът го каза по един много категоричен начин. Според полковник Уго Чавес, този, който не подкрепя Чавес, не е граждани на Венецуела. Това са думи на президента на републиката. Така че човек усеща влиянието на тези думи, когато трябва да пусти, посети някоя институция. Ако аз Искам да получа копия от, моето, от моят акт за раждане, за да може да си изкарам паспорта или да си изкарам лична карта. Няма да ми дадат такова копие. А ако аз искам да регистрирам определена операция, сделка в публичен регистр, не, няма да получа достъп. Преди две години трябваше да подпиша нотариално пълномощно, за да може да представи един съд пред Интерамериканския съд за правата на човека, но не, това не ми беше позволено. Тези, които имаме различно мнение от това на президента Чавес, според него не са граждани на Венецуела. Освен това, ние сме жертви на действия от страна на провоенни групи. Мога да ви разкажа и един случай, който беше свързан лично с мен. Два пъти бяха слагани бомби в дома ми. Аз подадах жалби, вече преминаха три години от а, първият а, опит, а, втори, а, две години от а, втори опит, но нищо. Няма отговор. В а, Диарио в Париз, в медии в Венецуела. Тази, този случай беше представен, но не получи отзвук. И тези хора, които извършват атентати срещу личността продължават свободно да си се разхождат по улиците. Преди няколко дни се случи трагедия в една голяма петролна платформа в Венецуела. В момента, в който се случи а, тази трагедия, президентът каза, а, беше е, президентът каза 23-ма убити. В същото време други източници казват не, повече от 100 жертви, повече от 100 смъртни случаи, но медиите нямат достъп до информация и не може да се разбере точният брой на жертвите. Същото се случи в един случай в Марахай, бяха разрушени много жилища, много починали хора в резултат на, на това явление, но в крайна сметка се случи същото. По отношение на затворите – в а, затворите положението е трагично. Всеки ден поне един затворник умира в затворите на Венецуела. Журналистите нямат достъп. Когато някой журналист, когато някой репортер иска да се добере до подробности за определен случай, то се казва, че този журналист работи в подкрепа на терористични организации. Насилието в затворите е изключително силно, на изключително големи нива. Но, както ви казах, повечето случаи остават безнаказани. Освен това, правителството закрива медии. RCTV беше най-влиятелната телевизия, затворена. Никой не може да разбере защо, т.е. правителството не обясни своите причини. Конател, която е телекомуникационната агенция, взима произволни, произволни решения а, за това, кои медии да бъдат закрити и кои не. И последната точка е свързана с проблема на правосъдието. Всички тези случаи, които аз споменах, вече, по тях вече са подадени жалби пред съдилищата. За случая с затварянето е подадена жалба, случаи, други случаи, които споменах, за тях също са подадени жалба, жалби, но не, не. Има отказ от отказ за действие. Единственият ресурс, който разполагахме, беше Интерамериканският съд за правата на човека – само благодарение на този съд ние имахме достъп до правосъдие, но сега искат да лишат гражданите на Венецуела от този ресурс, защото Венецуела не признава решенията на Интерамериканския съд за правата на човека. След това, ако искате, ще задавате въпроси и аз ще отговарям. Благодаря. Мистер Грание. Благодаря ви, господин Грание. Сега ще е, изслушаме господин Петков чрез видеовръзка. Венесуела tenemos una situación peculiar. В Венецуела имаме една особена ситуация, която е свързана с въпроса за свободата на словото. Съизвестен факт е, че свободата на словото в Венецуела е подложена на постоянно преследване от страна на правителството и в частност от страна на самия Огочавес. Чавес до такава степен, че по-настоящем се мисли, че в Венецуела дори няма свобода на словото. Парадоксално обаче, Конституцията на Венецуела гарантира свободата на словото, свободата на коректно осведомяване, гарантира правото на отговор. Така че, на практика, въпреки че казах, че погледнато отвън се усеща преследване, срещу свободата на словото. Истината е, че с изключение на затварянето на някои медии, като канал 2 на телевизията, 40 радиостанции и подстрекаването към силна автоцензура, тези, които не се страхуват, действат. И действат, като се възползват от, свобод... от правото си на свободно изразяване. Ето защо казах, че става въпрос за парадокс – Правителството упражнява натиск, натиск преследва, сплашва медиите, но въпреки това тези, които не се поддават на страха, се ползват от правото си на свободно слово. И това създава парадоксалната ситуация, при която се позволява на правителството да сочи тези медии като доказателство, че в страната има пълна свобода на словото. Не, в Венецуела няма пълна свобода на словото. В Венецуела има санкции срещу медии, закриване на един телевизионен канал, закриване на радиостанции, множество осъдени журналисти, множество журналисти жертва на физическа разправа. Но въпреки това, като всички такива силно авторитарни, автократни режими, развиващи се в такъв демократичен контекст, като този в Латинска Америка, се пазят от някои екстремни точки и се опитват да създадат следната идея. Възможно е да има някои проблеми, но като цяло свободата на словото съществува. Позволете ми да кажа – да, свободата на словото съществува, но тя е постоянно преследвана и потъпквана от правителството. А, може би примерът, който ще ви дам, не е най-добрият за покушения срещу медиите – но срещу нашия вестник са заведени три дела. Вече излезе решение по едното дело и го загубихме, като ни го убиха 50 000 щатски долара. Това е сума, която този малък вестник никога не би могъл да плати, но го превърнахме в политическо събитие и хората помогнаха и накрая парите не само стигнаха, но и останаха. Имаме още две висящи дела срещу нас, които не напредват, стоят в съда, не бележат прогрес и не знаем дали това е част от а, тактиката им да ни държат в висящо положение, за да може да ни забият нощ края, когато това е угодно на режима. Естествено, ние като медия нямаме достъп до официална информация. Никоя част на медия няма достъп до такава информация. Така че, за да осведомим населението за това, което прави правителството, ние ни трябва малка доза вълшебство, за да може да научим какво в действителност става на правителствено ниво. И така, общо взето всички медии в Венецуела са били жертва на пряк или косвен натиск. Върху вестник Национал имаше натиск, атаки върху седалището му, срещу журналистите, които работят в него. В вестник Е Универсал който също е вестник с национален тираж, имаше оказван натиск, а това са най-влиятелните вестници в страната. Повтарям, за да се разбере добре. Става въпрос за един парадокс. Ел Национал и Ел Универсал, които не се поддадоха на страха, продължават да работят, като че ли има пълна свобода на словото. Знайки естествено, че трябва да бъдат внимателни с определени въпроси. По телевизията, например, не може да се говори за контрол върху обменните курсове, защото е забранено да се споменава а, понятието черен пазар. И по телевизиите се стремят да не нарушават тази разпоредба на правителството. Има и други въпроси, които изведнъж изчезват от екрана, защото правителството е уведомило, че тези определени теми не могат да бъдат разисквани публично. Съществува така нареченият закон за социална отговорност в радиото и телевизията, който има 30 члена или 31. Има само един член, който е важен. Този, който позволява на правителството да спира за 3 дни или за един ден или за винаги, коя да е от медиите – тази клауса бе използвана и в случая с затварянето на RCTV, въпреки че правната причина, която бе обяснена, е, че е изтекал лицензът им и той няма да бъде подновяван. Наказателният кодекс предвижда тежки наказания. Бе, бяха увеличени наказанията, които имат а, общо с закона за обида на властта. Това е огромно ограничение на свободата на словото, защото позволява всяко мнение да бъде определено като обида на властта и следователно авторът на това твърдение да бъде заведен под съд. Тъй като автоцензурата съществува, реален факт е вероятно журналисти, стажанти, студенти по журналистика, които са на стаж в някоя медия, да виждат какви са реалностите. И сега тези, които имат щастието да работят в медии, които не се предават, в медии, които се борят за, за правата си, научават и още един урок – че човек не трябва да се предава. Това е право. Това е гаранция, която Конституцията дава на нас, гражданите на Венецуела и този, който е извън Конституцията е правителството, което преследва и потъпква медиите. So, thank you, um, Dr. Благодаря на доктор Петков. Освен това, което чухме от първия оратор, той посочи някои допълнителни затруднения, свързани с медийната свобода. Сега думата има Бенуа Вио, директор на отдела за Американския континент в Репортери без граници. Добър ден, ще говоря на френски. Онова, което очаквам от Репортери без граници това, което ние очакваме в нашата организация, е предизборната кампания да отрази поляризацията, която възникна във всички области. Информа... Свободата за информация и демократичният дебат е, за съжаление, нещо, което не можем да очакваме. Очакваме по-скоро обиди, лични нападки и често физическо насилие в една такава атмосфера медиите също играят роля. Стигматизират се журналистите в зависимост от медията, към която принадлежат. От 9 септември една журналистка от голяма, от голяма телевизия е застъпник на опозиционна фигура, но от друга страна е, има и представител на медия, която е застъпник е, Чавес. Е, има обаче и нападки срещу журналисти, които са по-скоро неутрални. Има много, пример, много примери и за атмосферата на несигурност. Имаше нападки срещу журналисти от основният ежедневник Ultimas Нотисиас. Имайки предвид несигурността, в която работят журналистите, ние предлагаме да се е, наложи забрана срещу е, затрудняването на свободата на журналистите. В е, това е нещо, което вече е прието в други страни от Латинска Америка. За едно правителство медийната поляриза... поляризация е свързана с услужливото поведение на частните медии има такова, трябва да се признае, че има такова отношение и че много медии не изпълняват строго информативна функция. Никой представител на съответните медии не е предложил а, дебат. Всъщност тези епизоди са претекст и повод за кампания срещу медиите. онова, с което не сме съгласни и от което страдат не само репортери, репортери през граници, е използването на аудиовизуален канал, за да се говори непрекъснато за заговори. Е, тъй като това е свързано с дестабилизация на страната. Офензивата офенсивата продължава, което беше споменато и тук, чрез официалните съобщения, които това са личните обращения на Уго Чавес. Те се налагат на всички медии, на от встъпването му в длъжност подобни обращения са били произнасени на около 3000 души. Тези обращения нямат ограничения в времето. Към момента те достигат до 146 часа. По този начин се смущава нормалното програмиране на електронните медии и това е форма на цензура. Ето защо ни отправяме още една препоръка тези обращения да бъдат ограничени и във времето и съдържанието, или пък да бъдат предавани само по един канал. Няколко думи за законодателната рамка свободата на информиране се е, ограничава от все по-рестриктивната нормативна база. Е, предвижда се лишаване от свобода. Също така има и закон за ограничени, закон за отговорност на медиите. Това въз... Тук са предвидени големи глоби срещу медиите за това, че осъществяват епология на престъпленията. Наскоро имаше една карикатура на жена близка до а, Уго Чавест. Карикатурата не беше в а, много добър вкус, но така или иначе ав... издателят беше осъден на лишаване от свобода. Основният проблем е, идва от селективното прилагане на закона. Например, през 2012 година един телевизионен канал беше глобен с 2 милиона долара. Пледирайки за депенализация за медийни съобщения, ни отправяме трето трета препоръка, а именно отваряне на аудиовизуалния сектор, справедливо разпределение на е, спектъра на частотите. Други страни в региона поеха ангажимент към нова, нова регламентация на частотния спектър. В този дебат трябва да участват и организациите на гражданското общество. В заключение, препоръките, които отправяме, противоречат на официалните декларации на правителството. В крайна сметка правителството се отегли от юриспруденцията на Междуамериканския съд. За съжаление, това решение отслабва системата на Междуамериканския съд, а и лишава от средства защита венецуелските граждани лишава ги от една сериозна гаранция на индивидуалните и обществени права. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Ервю. Сега идва време за изложения. В, сега давам думата господин Ларина от е, СВД. Ще ви помоля да бъдете кратък, може би не повече от 4 минути. Благодаря. Благодаря. Свободата на пресата е крегален камък на демокрацията. Европейския съюз активно насърчава тази свобода във всички страни, в това число и Венецуела, че всички инструменти, с които разполага. Съветския съюз всяка година излиза декларация на Световния ден на медиите, в кой... декларация, в която изразява тревога от ограничението върху работата на журналистите и е твърдо против всяко необосновано ограничение на всички медии, в това число и, интернет. Това е въпрос, който повдигаме винаги в диалога си с трети страни. Проектът се подкрепя от инструмента защита правата на човека. Капацитет de protection des journalistes et des blogueurs, y compris les plus... Целта е да се защитават журналистите и блогерите, които са изложени на заплаха. Също така има проект за подкрепа на свободата на изразяването в Латинска Америка. Този проект обхваща 15 страни, в това число и Венецуела. Европейският съюз в момента не разполага със структуриран и политически диалог с Венецуела на въпросите за свободата на човека и на медиите се обсъждат редовно с тази страна. Европейският съюз често е изразявал своята готовност да наблюдава изборите, една от задачите на подобна мисия би била да следи свободата на медиите. Ние поставяме акцент върху това, че е необходимо да се спазват международните ангажименти в областта на медийната свобода и независимостта на съдебната система посредством инициативата за правата на човека Съюзът финансира проекти в Венецуела. Целта е да се наблюдава и насърчава свободата на пресата. Европейския съюз продължава да подкрепя проекти в е, седем области. Що се отнася до конкретния случай, за телевизионните канали. Европейският съюз излезе с декларация от май 2010 година за неподновяването на лиценса на тази телевизия. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам думата за изказвания. Двама души са заявили желание да се изкажат. И аз аз не, трябва да се съобразявам с времето. Трима колеги са се записали. Госпожа Вебер е първата сред тях. Благодаря ви. Първо, бих искала наистина да благодаря на нашите изтъкнати гости и за присъствието, и за информацията, която ни предоставиха. Когато обсъждаме свободата на словото и свободата на медиите, мисля, че е много важно да познаваме по-добре общия контекст, тъй като тези свободи не могат да се реализират без независима съдебна власт. Освен това, когато има случаи на насилие, очевидно, че те се упражняват много трудно. Европейският парламент излиза с резолюции по различни въпроси на зачитането или незачитането на правата на човека в Венецуела. Въпросът ми днес е не толкова какви са вашите очаквания от нас, а по-скоро какви са вашите препоръки към Европейския парламент и Европейския съюз като цяло. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Вайдери. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Благодаря, госпожо председател. Моята страна беше окупирана от Съветския съюз повече от 50 години, така че ситуацията, която описват нашите изтъкнати гости и представителят на Европейската служба по, за външна дейност, ми се струва много позната. Когато аз живеех в режима на окупация от Съветския съюз, аз чувствах тази заплаха. Заплаха срещу свободата на словото. Така че ви разбирам изключително добре какво искате да кажете, какво означава да не можеш да получиш информация нито преди, нито след изборите. Така че аз съм много доволна от това изслушване, от това, че нашата подкомисия по правата на човека е увило идеята, че ние трябва да се борим и да поощряваме и насърчаваме спазването на правата на човека по целия свят. Свободата на словото, свободата на медиите е изключително важна. Изключително важна за този период, който предхожда провеждането на избори в определена страна. Ето защо съм много щастлива, че това заседание е публично и ние не се поддадахме на желанието на някои колеги, които искаха информацията да бъде потулена и да не бъде публична. Аз поздравявам всички, които се борят за правата на хората в Венецуела. Знам, че човек трябва да има смелост, за да прави това. Защото показването дори на най-минимално желание да се бориш срещу а, разпоредбите на властта може да доведе до затвор. Един въпрос, един въпрос към гостите. Искам да знам следното. За мен е ужасяващо това, че хората, които са показали позиция срещу правителството, не могат да бъдат кандидати на тези избори. Не могат да участват на изборите. Това ще опоръчи изборите. До каква степен, по ваше мнение, ще се отрази на изборите? И фактът, че няма свобода на словото, как ще се отрази върху изборите? Благодаря ви и сега господин Майер. Благодаря много, госпожо председател. Вие казвахте в първото си, в първия разговор, който имахме, че това заседание трябва да бъде предавано на живо. Но в крайна сметка за мен това разискване е един предизборен акт на опозицията на Венецуела. Ето защо беше проведено това разискване – десницата в Европа и естествено десницата на Венецуела, които винаги са искали да превърнат Венецуела в бизнес за някои хора, независимо дали става въпрос за преврат или за други канали, по които да го осъществят. Така че това е целта. Това е целта. Предизборен акт. господин а, Гарние. А, вие тук бяхте говорили пет, а, вие говорите пет години след закриването на RCTV и сега се говори точно един месец малко време преди провеждането на изборите. Ето защо господин Гарния е тук. Предизборен акт. Вие говорихте и 83% от вашият реч беше насочена към положението във Венецуела. Предизборна реч. Само останалите 17% бяха насочени към конкретно към въпроса за свободата на словото. Но според мен този предизборен акт няма да доведе до успех. Според анкетите, господин президентът Уго Чавес ще спечели отново изборите. В Венецуела са се осъществили най-много избори. И така, че това е. Мисля, че е логично приятелите на опозицията в Венецуела, господин Петков, който също беше кандидат на предишните избори. Това е акт на десницата и на опозицията в Венецуела. Една част от медиите просто заеха местата на политическите партии. Това е позиция, която е взета поради липса на конкретен пътен лист. Виждаме каква е опозицията и каква е десницата. В крайна сметка става въпрос за суверенна държава, Венецуела, страна, която има своята конституция. Всички държави по света, всички демократични държави, съгласно своите стандарти, регулират радиочастотното пространство. Това е тяхно право, това се случва и в Европа, това се случва и в Венецуела и естествено тези честоти трябва да бъдат раздавани и използвани съгласно стандартите определени в определената държава. По отношение на RCTV, ако това се беше случило в моята страна, ако се беше случило а, този опит за преврат и ако медии бяха взели участие в този опит за преврат, както се случи с RCTV, с опита за преврат в Венецуела, тази медия щеше да бъде незабавно затворена. Чухме политическия проект на господин Граниер с цел да превърне Венецуела в бизнес. Господин Граниер е предприемач, предприемач, който е тясно свързан с тази идея – опозиционната идея, но не, не, няма да постигнете успех. На 7 октомври съжалявам, че ще го кажа, но вие отново ще загубите. И каквато и пропаганда да се прави, говорейки за Венецуела, в която няма свобода, който и европеец да отиде в Каракас, ще се очуди на заглавията по вестниците, които няма да могат да прочетат в Европа, защото са забранени. И по отношение на факта, че а, Венецуела проучва възможността да се оттегли от интерамериканската система за правата на човек. Знаете ли, в тази система не участват нито Съединените щати, нито Канада. Така че, какво да кажа? Добре, че вие дойдохте тук от името на опозицията да направите вашата пропаганда, но не си струваше. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Майер. Господин Гарсия Срамон също иска думата, но ще ви помоля да бъдете много кратък. Не чувате превода, така ли? Или аз не съм разбрала правилно? Смятах, че искате думата. Давам вие, но ще ви помоля да сте много кратък, защото в 11 часа трябва да започнем обсъждането на доклада. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата, защото аз останах с впечатлението, че ви притеснява. Притеснява ви това, че говорим. Ще се съсредоточа основно върху опита за инструментализиране на Европейския парламент от страна на някои политически сектори. Това се случи и през май месец тази година – когато имаше разгорещен дебат, свързан с обявеното оттегляне на Венецуела от интерамериканската система по правата на човека. В този парламент беше потвърдено, че Венецуела вече се беше оттеглила, че Венецуела е срещу системата и ние протестирахме срещу това оттегляне на страната. Но, в крайна сметка, до момента това не е осъществено. Ето защо това инструментализиране, на което присъствахме през май месец по време на дебата, показва в действителност, че отново се натъкваме на политическа манипулация. И днес виждам един предизборен монолог. Става въпрос за суверенна демокрация, а, и от много-много време не е имало такова заседание в а, Европейския съюз. Много ми напомня на други а, ситуации, които са преживявани и в Латинска Америка. В Латинска Америка а, е, са правени опити да се премахва, да се ограничава демокрацията. На мен това, което се случва днес, много ми напомня на тези факти, свързани с историята на Латинска Америка. Това е опит за инструментализиране на а, тези събития от страна на Европейския парламент. Не, ние не трябва да се намесваме в а, тази дейност. Европейският парламент поддържа стабилни връзки с парламентите на Латинска Америка посредством един орган, наречен Евро-Латиноамериканска парламентарна асамблея. По този начин Европейският парламент поддържа а, връзки, не само парламентът, всички други европейски институции с демократично избраните правителства в Латинска Америка. Венецуела е едно от тези правителства. В този момент се очаква провеждането на изборите в Венецуела и точно в този момент се премина към това инструментализиране от страна на политическата опозиция на това разискване относно свободата на словото. Венецуела е част от Меркосур, има дипломатически отношения с всички страни от Европейския съюз, с всички парламентарни институции. Така че, накрая искам да спомена това, че бяха направени обвинения, които не са доказани бяха обяснявани намерения на един или на друг, без да има аргументи, и това не отговаря на демократичната практика, с която сме свикнали в Европейския съюз. Държавите членки от Европейския съюз, някои от тях също са били подложени на диктатура в Испания. Това беше така, така че ние познаваме отлично практиките, насочени срещу медиите по време на режимите на диктатура. Моля ви, говорете по същество, тъй като няма време. Така че ние сме много чувствителни по тези въпроси но се обявявам против поведението на Европейския парламент и на това, че опозицията от Венецуела идва тук, за да отправя неаргументирани обвинения и се намесват в един демократичен предизборен процес, като този, който се провежда в Венецуела. Благодаря ви. Мисля, че обърнахме внимание и слушахме и господин Майер, но нека ви предоставя фактическата информация. Господин Петков не е тук, но аз съм напълно несъгласна с неговото определение като принадлежащ към десницата. Той представлява левицата. Още двама колеги са поискали думата, но ще ви помоля само по една минута, противен случай нашите гости няма да имат възможност за отговор. Господин Диас и Мира Гарсия Консуейка. Благодаря много, госпожо председател. Дори няма да използвам една минута. Ако ми дадете, ако ми обърнете внимание, аз отново искам да кажа, че този дебат, това изслушване е легитимно. Това бе решение, а, взето с мнозинство. И бяха взети предвид желанията на някои колеги за провеждане на заседание на, закрити, с закрити врати, но това не бе а, прието. Господин Мейер и останалите депутати, искам да ви кажа следното. Вече няма нужда да ви слушаме вас и <laughs> вашите защити и вашите изказвания, че знаете кой ще спечели в Венецуела. Естествено, знаете кой ще спечели. Но искам да ви кажа, че а, не може да се говори така свободно за толкова сериозни въпроси. Аз не знаех, че господин Хервил е част от опозицията на Венецуела. Току-що разбирам това. Аз си мислих, че вие сте независим човек, такъв какъвто сте в действителност. Човек, който принадлежи към неправителствена организация, наречена Журналисти без граници. Вие не сте част от опозицията на Венецуела. И накрая, госпожо председател, господин Петков вече се появи чрез видеозаписа. Той бе поканен от социалистите. Обърнете внимание, от социалистите. Отново искам да кажа, че този дебат и това изслушване са напълно легитимни. Благодаря. So, uh, uh, my colleague, uh... Миранда, заповядайте една минута. Президент. Sí, yo quería simplemente hacer una referencia que... Искам да спомена само едно нещо. Ние тук защитаваме свободата на словото в Европейския парламент и винаги сме го защитавали. Ето защо политическият опортунизъм, който в този момент се приписва на това публично излъчване на разискването и на изслушването, идва в такъв момент, в който ни кара да се замисляме защо се прилага сега, а не се прилага и в други ситуации на предизборни процеси, случаи, в които сме били запознавани и с много жертви, много смъртни случаи. Искам да говоря малко за закона за социална отговорност на радиото и телевизията. В първия член се говори за демократичен баланс, за социална справедливост, за мир, демокрация, права на човека, култура, право на образование, социално устойчиво развитие в Венецуела това, и, както бе а, казано, остава във въздуха. Thank you. And now for one minute. Благодаря ви. Сега за една минута накратко. Моля ви да отговорите на първия въпрос. Препоръките към Европейския парламент, господин Гарния и после господин Ервил. Рекомендациони. Във всички демокрации Изборите трябва да бъдат почтени, прозрачни и свободни. В случая с Венецуела те не са такива. Бе казано, че президентът на републиката чрез всички мрежи, чрез радиото, чрез телевизията. В момента има повече от 1800 часа които а, са предоставени на всички радио и телевизии, радиа и телевизии. Така че през цялото това време а, всички тези а, радио и телевизии трябва да предават речите на президента. Представете си какво означава това. Постоянно и постоянно се повтарят а, тези излъчвания които са част от предизборната кампания на президента. това се случва, както казах, не само в радиото, а и в телевизията. Повече от 4500 часа в радиото и в телевизията. Не знам дали днес това ще се случи, но вчера и онзи ден това се случи. Първа препоръка преди, изборите да бъдат почтени и свободни. Втора препоръка, свързана с правосъдието. Ние имаме вече повече от 10 години имаме процеси, съдебни процеси, които висят в съдилищата. До сега ние разполагахме с инстанцията на Интерамериканската система за защита правата на човека, но ще бъдем лишени от тази възможност. Така че моята препоръка е да се направи така, че Венецуела да преосмисли своето решение за оттегляне от интер, Интерамериканската система. Но в Венецуела надделяват националните закони пред международните стандарти? <clears throat> Господин Ервио, бързичко ще се спра на препоръките. Опитвам се да ги формулирам. Ако се пита за това дали представлявам опозицията, мисля, че е, това е странен въпрос, защото описваните практики се отнасят и до журналистите от публичните медии, не само частните. А сега за изборния процес аз а, не съм съдник. Искам само да говоря за необходимостта от реален плурализъм при медиите на Венецуела – Необходимо е правителството да работи заедно с неправителствените и синдикални организации, да има свобода за журналистите, да съществува съответната рамка. Затова в това няма нищо скандално. Тя трябва да почива на законодателни принципи и на трето място да се направи преразглеждане на приятите законодателни норми, които по-настоящем не са никак задоволителни. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря. Благодаря ви, благодаря и на двамата. Господин Чип, нашия заместник-председател, иска думата за 30 секунди. Благодаря ви. Исках да направя пояснение. От протеклия до сега дебат като че ли оставам с впечатлението, че намеренията ни бяха превратно разбрани. Тази подкомисия няма намерение да инструментализира е, изборите в Венецуела. В никакъв случай. Ако си спомняте, председателката отправи ясен призив да не говорим за изборите в Венецуела – и всъщност повечето евродепутати наистина се насочиха към конкретните изказвания на поканените експерти. В крайна сметка трябва да си вършим работата. Това не е единственото изслушване. Имаме и други изслушвания по Украина и Русия, например. Благодаря ви с това. Закривам тази точка и веднага преминаваме към следващата годишен доклад за 2011 година относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на е с тази връзка. Това е първото ни разглеждане в парламента. Много ви моля да продължите разговора си отвън. Предишният доклад разглеждаше ситуацията през 2010 година. Одобрихме го през месец април. Бих искала да се позова на добрите си практики до сега, такива доклади да се обсъждат на време, за да може в пленарна зала съответният доклад да се приеме през декември. Графикът е много интензивен. Господин Донскис заслужава благодарност за това, че работи е, с толкова сгъстен график. Благодаря и на Мария Габриел, че ни помогна. А сега давам думата на докладчика господин Донскис. Виждам, че и някои от докладчиците в сянка са тук. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка е много важен за мен. Предполагам, че това е сигурно една от най-важните теми за целия ми живот, защото трябва да кажа, че докладът всъщност обединява всички наши усилия и на колегите ми в Европейския парламент, и на предшествениците ни, като господин Ричард Хауърд. Благодаря на е, докладчиците в сянка. Знам, че никой доклад не е съвършен и никой доклад не е достатъчно изчерпателен. Е, така или иначе темата е огромна. Същевременно всеки докладчик има възможността и избора да даде своя фокус, да сложи своя акцент. Според мен, в сегашния доклад има един по-системен подход, защото е важно не толкова да говорим с красиви фрази. Аз съм се опитал да съставя един доклад, който да е фокусиран – и да се насочва към съответните политики, а не да прави само преглед на съществуващото. Госпожо председател, много е важен факта, че годишният доклад за 2011 година се опитва да ни върне към обичайните практики и графици. Наистина приветствам факта, че се предвижда такъв график за приемането на доклада, а върховният представител успя да представи миналия годишен доклад през юни в парламента. Така ние се върнахме към обичайната практика за работа. Вашите предложения и препоръки също бяха много важни. Наистина ми помогнахте да стигна до желаната форма и съдържание на доклада. Нека кажа няколко думи за самия доклад и неговата структура. Мисля, че структурата всъщност е напълно предвидима. Първо имаме общите съображения, след това дейността на Европейския съюз във връзка с ООН, борбата срещу безнаказаността, подкрепата за международното наказателно правосъдие, като същевременно ще кажа, че е много тъжно, че имаме едно избирателно правосъдие в новите и преходни демокрации, че много неща се правят уж в името на закона, но често се търси политически реваншизъм и се заплашва опозицията, като се изтласква в една маргинална позиция. Нещо друго, което подчертаваме е много важната роля на арабската пролет. Трябва да кажа, че има и част в доклада относно действията на Европейския съюз. Тук е много важно това, което се казва за европейската политика за съседство, както и текстовете за арабската пролет. Опитвам се също така да изразя своето съжаление, че понякога програмата за източно партньорство се тълкува превратно. Освен това, е, често имаме критики за двойните стандарти, които се прилагат спрямо партньорите по източното партньорство. Е, диалозите за човешки права с трети страни, това е друг раздел на доклада – освен това имаме клаузите за права на човека и демокрация в споразуменията с Европейския съюз. Искам да обърна внимание на колегите на един друг раздел, който е много важен за моята група АЛДЕ, именно свободата на словото на социалните и цифрови медии. Според мен това е един от най-важните акценти за моята група. Той е много важен и за мен самия. Пак ще кажа и тук разглеждаме по-специално арабската пролет във връзка с свободата на медиите. А сега, ако ми позволите, нека се спра на нещо, което е свързано с моята визия и моето отношение към тези, които на практика защитават правата на човека. Вие няма да се очудите, когато прочетете, че в доклада се изразява съжаление, че в Китай, Русия и други страни все още има преследване и не се утвърждават правата на човека. Освен това не се прилагат нормите, прияти от ТЕС, ООН и други международни организации. Много често тези практики, които заклеймяваме, се обясняват като вътрешни работи. Много е важно Европейският парламент да разширява мандата по правата на човека и също така ще кажа, че Мисията ни да защитаваме дисидентите, тези, които са на различно мнение, и на комислещите е нещо много важно. И накрая последната част от доклада, що се отнася до неговата структура, действията не е срещу смъртното наказание. Изтезанията, жестокото и недостойно отношение трябва да бъдат забранени. Ако има нещо ново и оригинално в моя доклад, то е следното. Изразявам съжаление за политическите злоупотреби с психиатричната дейност. Това продължава в Русия, където винаги са се използвали такива насилствени психиатрични методи, които да спират определени групи в обществото. Тези практики са свързани и с различни форми на изтезания, включително и психически тормоз при задържане в затвора. Уважаеми колеги, при обществените групи, аз бих ви помолил да подкрепите тази формулировка. Знам, че тя трудно може да се уточни, но в този раздел на текста аз съм се опитал да включа всички, които всъщност са преследвани по един или друг начин и същевременно не им се оказва достатъчна подкрепа. Затова при измененията по дискриминацията срещу определени групи в обществото съм готов да приема и вашите предложения. По-нататък говоря за правата на жените, правата на детето. Това е неразделна част от доклада, разбира се. И накрая се спирам на нещо пак много важно за мен самия, именно свободата на религията, свободата на вероисповеданието, независимо дали говорим за вярващи, атеисти, невярващи. Тук подкрепям пълната убеденост на моята политическа група, че свободата на вероисповеданието е нещо много важно. И отново се притесняваме от това, което се случва в Китай. Тези, които практикуват религия, която не попада сред официалните, като будисти, мусулмани и други, често са подлагани на преследване. А ние трябва да се борим за защитата на гражданските и политически права. Ето това са някои от идеите, които ще намерите в доклада. Всъщност това са стандартни раздели, може би, но има и раздели, които отразяват моето собствено разбиране. И накрая, госпожо председател, аз си давам сметка, че това е само първата стъпка. Предстои ни дълъг и труден път, но аз с удоволствие ще приема предложенията на колегите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Донски. Сега давам думата на колегите за изказвания. Господин Токаш, проект, е, докладчик в сянка от НП. Има ли други желаящи да вземат думата? След това идея си аз. Tisztelt е, elnök asszony, е, úgyis, mint a néppárt e, képviselője, Говоря от името на НП, но съм също така координатор и докладчик всяк. Искам да благодаря в всички тези свои качества на господин Донски за цялостната работа. Поздравление за извършеното от него до тук. Искам да споделя някои от своите идеи за това, кое трябва да бъде в основата на нашето, в центъра на нашето внимание. Първо, организациите на гражданското общество и НПО. Аз съм съгласен с него. Аз самият а, съм участвал в а, възстанието срещу Чаушеско в Тимишуара. Не сме били свидетели на укрепване на гражданското общество в Централна и Източна Европа. А то е важно и трябва да бъде укрепено. Другият въпрос е свободата на религията. Смятам, че това е много важна област в а, областта на правата на човека. В а, периоди, в които има религиозно преследване, ние трябва да обръщаме нарочно внимание на тези въпроси и СВД трябва да реагира по по-активен начин тогава, когато става дума за свобода на религия. Третият въпрос е свързан с, двойните стандарти по отношение на третите страни и държавите членки. Миналата седмица беше проведен дебат за Румъния в Страсбург – Нашите международни партньори справедливо критикуваха Европейския парламент за това, че е оказал влияние върху тях да спазват стандартите, но в своите структури парламентът няма желание да принуди страните да спазват правилата. Така че нека да бъдем по-последователни, когато прилагаме тази политика. Нека да сме благодарни на ЕСВД. Що се отнася до европейската политика за съседство, виждам, цената, която тези страни плащат за комунистическото си минало. В Европейския съюз има бивши комунистически страни, те си има свои недостатъци, но има други страни, които са още по-необлагодетелствани, така че нека не се занимаваме само с Русия, Китай Тибет или Беларус. Може би трябва да обърнем повече внимание на региона на, с, на европейското съседство. Желая ви успех, господин Донски. Председателката, още двама депутати, трима депутати са се записали. Бъдете кратки. Сара Латфорд е следващата. Благодаря. Искам само да изразя съгласие с казаното за последователността. Приветствам заключението на докладчика за това, че е необходимо да се включи параграф за повече сътрудничество между институциите, също така да има съгласуваност между външната и политиката политика, между външната и вътрешната политика. Някои смятат, е, че в ЕНП има известна непоследователност, когато се прави оценка на Румъния и Унгария. Но както и да е, много въпрос, по който не може да има спор, е, че ако не ни вярват в Европейския съюз, няма да ни вярват и отвън. Аз смятам с евентуално с изменение да призова за оценка на ратификацията на международни инструменти от страна на държавите членки. Например, страните, обхванати от споразумението GSP+, Разбирам, че е бил постигнат известен напредък по конвенцията за изчезнали лица. Но от дълги години очакваме ратификацията на някои държави членки. И, и като че ли няма механизъм, който да осигурява последователност и съгласуваност, която става дума за държава членка. Надявам се, че можем да наблегнем на необходимостта от а, а, последователност. По-нататък, във връзка с а, последните събития Е, тезата, че западните страни не винаги носят отговорност за всичко това, което се публикува в медиите, мисля, че това е заблуда, която не се разбира в арабските страни. Съединените щати носят отговорност всичко, което се публикува на всяко издание. Мисля, че тук имаме нужда определено от а, внимателна формулировка. Да, свобода на словото, уважение за религиозните вярвани вярвания на хората, което обаче не означава тези права трябва да се прилагат по такъв начин, че да си навлекат неодобрението на парламента, да речем. Нещо в този дух. Госпожо Андрикене. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че годишният доклад по правата на човека е написан по много професионален начин всички хоризонтални въпроси, които трябва да бъдат повдигнати, са повдигнати, в това число демократизацията, свобода на изразяването, правата на детето, свободата на религията, както и а, диалог а, за правата на човека, ролята на Европейски съюз в санкциите на а, Европейския съюз и много други. И поздравления, господин Донски, аз ще внеса измене. И сега господин Чип набързо, ако обичате. Искам да ви благодаря. Господин Донскис, и заедно с това искам да ви помоля да помислите по някои въпроси. И аз ще внеса изменения в този смисъл. Това, което се подчертава е участието на гражданското общество и неправителствените организации. Тези национални органи които защават правата на човек, имам предвид омбудсмана. Често говорим за върховен представител по въпросите на миграцията, но да не забравяме, че сме съседи на съвета на Европа в Страсбург. А той се занимава с въпроси, отнасящи се до правата на човека. Мисля, че би било добре да погледнем върху това достижение в областта на защита на правата на човека. Понякога ние гледаме по различен начин на защита на правата на човека. И последното, което искам да кажа, Ако в доклада не беше спомената конкретна страна, аз нямаше да повдигам въпроса – Но това, което се случва в Сирия в момента, е много добър а, пример за това, че Международният наказателен съд трябва да започне да играе активна роля. И накрая, ние в Европейския парламент има с какво да се похвалим и това е Европейския инструмент за подкрепа на правата на човека. Благодаря. Председателката, благодаря. Свърши ни времето. И не съм в състояние да ви дам думата, госпожо Василевска. Онова, което искам да ви го кажа, можем да го съчетаем. Господин Донски, създали сме контактна група, в която обсъждаме други въпроси. И когато господин Тавареш вчера представи своя доклад, споменахме, че контактната група функционира. Вие можете да обсъдите този въпрос в рамките на контактна група. За съжаление, трябва да закрия сега заседанието. Само ще ви прочета график. 25 септември е крайният срок за внасяне на изменения. Разглеждане в комисията по външни отношения 8 октомври, след това 5 ноември още едно обсъждане, гласуване в АФЕТ на 6 ноември и в пленарна зала декември. И всички групи ще се ще положат максимални усилия този срок да се спази. Преди да започнем с разширения състав на бюрото, имаме точка разни. В Афет има продължително изслушване утре, но правозащитник от Казахстан поиска да ни обърне внимание върху конкретен въпрос. Господин Тофтис, само три минути. Ако и пропуснем нещо, можем да го разгледаме в, на двустранна основа. Благодаря ви. Ще бъда максимално кратък. Дами и господа, Европейският парламент вече е прият прия резолюция за случилото се в Жанаузен и упражняването на натиск върху политическата опозиция, затова нека ви уведомя за най-новото. На 16 декември, както знаете, властите в Казахстан решиха да възпрепятстват провеждането на шествие – на един от главните площади. Именно за това мирният протест се превърна в размирици, бяха ограбени някои от магазините, имаше различни мерки за разпръсване на манифестантите и демонстрантите, включително и откриване на огън срещу демонстриращите. От това пострадаха множество граждани. Първата година, първата половина на 2012 година се проведоха различни наказателни е, дела срещу участвалите в протестите представители на опозицията, които не носеха никаква вина. През април съдът е, в една от провинциите всъщност препотвърди получената присъда, като не обърна внимание на използването на изтезания за получаване на показания. Е, мога да спомена Владимир Козлов и други пострадали. Съгласно обвиненията и показанията, виждаме, че политически действия са на практики криминализирани. Ето защо ние не можем да не сме настроени критично спрямо правителството. Всъщност, тук наказателното преследване се използва както при тоталитарното съветско минало за разправа с политическите опоненти. Особено като се има предвид, че много често Европейският съюз, Европейския парламент се споменават само в отрицателен контекст. Без съмнение, политическите процеси, всъщност наказателните процеси, извинете, са политически мотивирани. За това трябва да се обърнем към казахските власти с искане да се учреди комисия и да се направи независимо разследване за случилото се 2011 година, да се преразгледат отново съдебните присъди, да се разгледа случая Козлов и да се е, насърчават правата на независимите медии. Много ви благодаря. Ние си даваме сметка, че всъщност наскоро имахме пълно изслушване е, за ситуацията в Казахстан. Тогава говорихме за изправените пред съда активисти на синдикатите. Благодаря ви. Утре ще проследим дебата и в Комисията по външни работи, за да видим какво можем да направим. С това приключваме публичното изслушване, преминаваме към заседанието на разширения състав на бюрото, но тези, които не са част от разширения състав, ще помоля да напуснат залата.